Вие не сте съгласни на нещо подобно. Още един инструмент сега се предвижда, който ще налива пари в така наречените публично-частни партньорства. Сега има и нови елементи. Например, могат да се финансират предприятия от ВПК. Ние сме напълно против. Господин Фариас. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Благодаря на колегата за работата му, на моя колега за работата в, по това досие Invest EU. Трябва да създадем повече справедливост и да обединим няколко финансови инструмента, които действат отделно и на парче сега. Е, европейската економика е, се нуждае от инвестиции. Европейската инвестиционна банка играе важна роля в това и ние отчитаме доброто работа, свършена от нея, чрез организиране е, на финансиране проекти и благодарение на добрия и опит в това отношение. Трябва обаче да подредим приоритетите, така че да има допълняемост с другите финансови инструменти в държавите членки. Това ще даде възможност за Португалия да има по-добър достъп до проекти, които не, са, не могат да бъдат финансирани от частния сектор до сега поради неблагоприятните условия. Трябва да работим наистина за борба с измененията, също измененията в климата. Е, трябва да е, променим, да защитим и биоразнообразието. Това е част от целите на тази програма. Господар Весневска иска, има думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Програмата InvestEU може да бъде сериозен двигател за инвестиции в тези региони, които имат нужда от смяна на енергопотреблението. Програми за борба с климатичните промени също ще бъдат включвани в нея но за съжаление В текста тези цели не бяха достатъчно добре формулирани. Затова искам да задам въпроса, ще се инвестира ли примерно в е, райони, където е имало рододобив и сега имат нужда от други, от различен вид развитие на економиката? в региони, където се използва ем, въглища за енергоупотребление. Като гражданин на Полша, аз се вълнувам много на този въпрос. Госпожа Милетич има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика господин Фернандеш Отлична работа. Добре дошъл на комисар Катайнен и благодаря и на него за отдадеността. Той посети много държави членки, за да види как работи фонда EFSI. Благодарение на успехите на самия EFSI, сега създаваме тази нова програма Invest EU. Опита, натрупан по време на EFSI, доказа, че е много важно да подготвяме проектите. Много е важно в държавите членки да има създаден механизъм за изготвяне на проекти, за да може те да се възползват от програмата за финансиране. Затова аз искам да говоря за необходимостта от техническа помощ за държавите членки. Трябва да се инвестира в по-малките държави членки, за да може те да имат по-добър административен капацитет и да могат да участват в програмите за финансиране. На второ място, във връзка с големите рискове. Не трябва да финансираме само публични проекти. Необходимо е да финансираме и иновативни частни компании, новопрохождащи компании, защото по този начин ще има ползи за цялата економика. Благодаря и сега господин Катенен, комисаря, след това докладчиците. Заповядайте. Благодаря Наистина, вие така умеете да насърчавате дебат. Ще отговоря на някои съображения, някои въпроси, така, е, които смущават е, някои от е, депутатите. Преди всичко, тази програма е, е, някакси има по-силен политически акцент в сравнение с ЕПСИ. Е, проектите обаче е, няма да се подбират по политически съображения, според качеството на проекта и според това дали е, ЕФСИ може да даде, добав, придаде добавена стойност. Но идеята беше да се работи по определени политики. Измените в климата, засилване, подобряване на финансирането за СМИ, малки и средни предприятия, това имам предвид, като казвам, че е по-така политически обоснована. Е, второ, е, никой е, не беше принуден да използва FC, ако не желаеше сравнение с сегашната, с, с тази програма. От друга страна, ако заявиш желание, може да получиш финансиране по FC. Третият елемент е идеята за FC беше да така, набере частни инвестиции от инвеститорите за които да обслужват, е, е, да служат за постигане на нашите политически цели. При е, всички тези финансови инструменти трябва да е ясно, че InvestEU е най-лесният за ползване инструмент от всички тях. Не трябва човек да работи с различни фондове и да мисли кой фонд отговаря на, нужди, моите нужди или моя проект. Просто се обръща към тази програма. Обединяването на всички тези фондове е, предвижда 13, е, е, обединение на 13 консултантски служби. И отново е, тук е, предоставянето на техническа помощ ще бъде много по-лесно. Освен това ще, ще заделим 25% от сегашните средства според е, искането на други финансови институции. Е, не само е, ЕИБ. ЕИБ е много ценен партньор за комисията и ще остане такъв и в бъдеще. Но искаме да насърчим финансово новаторство. Банката, инвестиционната банка е когато банката не е готова, не желая да инвестира в някои проекти, тогава могат именно тези други. Тази, тази програма може да поеме тези. Е, така че тези 35% ще е, да предоставят, гарантират си добавена стойност. Да припомня също, че ако ви е, интересува, погледнете какво постигна FC. Е Вижте в вебсайта, гугълте, е, гугълвайте, проверете FC и ще видите всеки отделен проект, който е бил подписан, не споменат там. Може да изберете собствената си страна и ще видите списък е, на проекти, които са одобрени Епси обаче не може, не беше Вадемекум, е, не беше, е, както и този, тази нова програма няма да реши всички възможни проблеми. Но но това е едно ценно допълнително средство е, за инвестиции, което може да модернизира нашата економика, да я направи по-устойчива и да е, така добави стойност, е, да, да засили е, именно този аспект на, на, на социалното е, е, общество. Е, Значи, да погледнем сите, които са се ползвали най-много от ЕФСИ. На първо място е, Гърция. Е, на второ място е Естония, след това Португалия, Испания, Литва, е, Латвия, България на седмо място, Финландия на осмо, Полша на девето и Италия на десето. Тоест, е, финансирането е, е отишло е, е, в подходящи ръце към страни и региони, които са имали известни финансови затруднения. И ако помислим и ако погледнем качество на проектите, те наистина то значително се подобри в рамките на ЕФСИ и съм сигурен, че ще продължи тази тенденция в бъдеще. Благодаря. Сега докладчиците имат думата. Първо господин Фернандес, след него господин Голтиери. Благодаря. Искам да благодаря на всички изказали се в нашия дебат. Много ми бе интересно да чуя и гласове против частните инвестиции и частния сектор. Но кой създава работни места? Дружествата, малките и средни предприятия особено. И съм сигурен, че този подход може да бъде използван от регионалните местни власти. Тоест, това ще е инструмент, който ще стимулира инвестиции, особено там, където пазарът не работи достатъчно ефективно. Така че за мен е напълно неразбираемо защо тези, които искат повече заето, са против е, подобен инструмент, който има точно за цел да създава работни места. Освен това, е, този инструмент ще е, подобри и възможността за социално приобщаване, защото има сектор от тази програма, която се занимава именно с социални предложения за социална дейност. Не бива да се заблуждават хората. Освен че очакваме да се мобилизират 650 милиарда с 40 милиарда гаранции, гражданите ще могат да използват програмата, за да намират допълнителни гаранции за средства от структурните фондове. И е, това са средства, които са предназначени за страните членки. Те могат да използват инвестиции, за да получат рейтинг тройно А, за да преодолеят проблеми с необходимостта от допълнително финансиране, без да се прибавя към държавни помощи могат страните членки да използват средствата да финансират проекти, които те смятат, че са полезни. Затова се надявам, че ще гласуваме е, с огромно мнозинство за програмата. Точно тези, които сме за инвестиции, за подобряване на конкурентоспособността, за създаване на работни места, за борба с климатичните промени. Благодаря, господин Фернандес. И сега накрая Нека да благодарим на господин Голтери за търпението. Има думата. Благодаря. Дебата беше изключително полезен. Чухме различните позиции на депутатите. Всъщност, подобни различни позиции бяха изказани и в комисиите ЕКОН и БАЧ. Но като цяло нашата инициатива беше подкрепена. В допълнение към казаното от комисаря и някои други колеги, трябва наистина да подчертая, че FC се превърна в успешна инициатива. Не пълният потенциал на FC обаче е използван. Що се отнася до качеството на инвестициите, що се отнася до капацитета за справяне с не добрите страни на пазара, с недостатъците в него. Мисля, че трябва да намерим точния баланс между ориентацията на политиките, гъвкавостта, законността, справянето с различните рискове в економиката. Има различни ресурси, те са многообразни. Многогодишната финансова рамка следва да бъде взета предвид. Количествените, качествените елементи трябва да бъдат взети предвид. Нашата група като цяло ще следва очертаната отдавна от нас линия. В съответните ресорни комисии проекта на доклад беше прият с значително мнозинство. Мисля, че ако го приемем в пленарна зала, ще изпратим ясен сигнал за това, че сме за устойчивост и за ефикасност. Благодаря, господин Голтиери. Е, край на дебата. Гласуването ще е утре. Сега най-сърдечно приветствам добре дошла госпожа Малстром, е, комисаря Малстром. Е, благодаря на комисаря Катайнен. Е, благодаря на всички участвали в дебата. Следващата дискусия е обща е, е общ дебат е, и е прилагане на споразумените за търговия и асоцииране в Латинска Америка. Става дума за Колумбия и Перу, две латиноамерикански държави. Докладчика е Сантьяго Фиса Саксиела. Втория докладчик е е, е, е по втората и аспект от темата. Докладчик е, е господин Бърге. Първо, е, госпо, госпожа, е, господин Сантьяго Фисес има думата. Благодаря. Търговските споразумения, подписани през 2013 година с Колумбия и Перу, РУС се прилагат в временен план в последните пет години, като се анализираха него, техните изпълнения. Констатираме, че тези споразумения са от полза за всички. Те са надхвърлили очакванията в областта на търговията, защото са базирани и на правила, и на стандарти, които са дали много сериозно отражение върху социално-економическото развитие. Освен това, ние така успяваме да изчистиме стратегията си за търговия с Латинска Америка, да осигуряваме стабилност, модернизация и разнообразие в износа и търговията с Колумбия и Перу. Споразумението даде възможност на тези две страни също да разнообразят и модернизират своите стоки за износ. Това е важно и за малките и средни предприятия е от, региона, а и за Европейския съюз. Защото първо се отстраняват тарифите, а и защото могат да се предприемат ефективни мерки за малките и средни предприятия да се възползват от потенциала на тези търговски споразумения. Би следвало да оценим положително съществуващия режим, примерно за фитосанитарните мерки Остават някои невърешени въпроси, да речеме сертифицирането на млечни продукти и европейското значение за географски происход, а и данъчното облагане на спиртни напитки. Но така или иначе е създаден стимул за сътрудничество между е, Европейския съюз, Колумбия и Перу за устойчиво развитие. Целта е да е, се е, борим за налагане на международни стандарти за труд и производство и то по коректен начин. Следва да се изготви пътна карта. Споразумението даде възможност да се осъществи напредък и в, е, по проблеми, свързани с околната среда и социални въпроси. Има още какво да се прави, но изпълнението на правилата, правото за колективно договаряне, е, забраната за детски труд, е, проблеми с околната среда. Това са въпроси, по които трябва да продължим да работим. Приветстваме отстраняването на някои пречки, примерно конфликта с Фарка. Също трябва да работиме и с програмата ПАИС на ИСРА. Всички е, страни от региона следва да работят е, за това. Специално Боливия и други нямаха обаче желание да преговарят с нас. Еквадор е, започна преговори с нас през 2015, защото си дадоха сметка, че имат полза и се присъединиха през 2017. Трябва да насърчаваме тези приятелски държави да работят за подобряване на условията. Трябва да ги поздравим за извършената работа и да ги уверим, че могат да разчитат на подкрепата на Европейския съюз. Благодаря. Господин Белгия има думата сега. Госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги, този доклад за изпълнение на споразуменията за търговия и асоцииране с Централна Америка е, бе е, прието в Комисията Международна търговия с голямо е, мнозинство. Това е един инструмент не само за търговски връзки, но е един елемент, който допринася за стабилност в този, така, в тази част на света. Е, в този доклад е, има и положителни неща, но има и някои е, бележки, забележки към него. Трябва да кажа, че във всъщност споразумението за асоцииране се състои от три части. За съжаление, до днес, въпреки че съответните страни в Латинска Америка всички приеха това споразумение в 2013, до този момент, до днес са само три две трети от е, е, е, частта от споразумението извън търговията не са ратифицирали все още. Как можем да работим след като се опитваме с партньори от други континенти да подпишем и да, да изпълняваме подобни споразумения, ако те не е, ги ратифицират. Така че апела е, е към тези три е, държави да побързат с ратификацията. Това са важни елементи от търговската политика, и е, чрез диалог, политическия диалог, в крайна сметка трябва да е, постигне целта си. Е, е това са е, е, имаме подобни е, споразумения с страни от Централна Америка. Е, към тях имаме, с тях имаме конкретни проблеми и предизвикателства. Има държави, където обемите на търговски обмен значително се повишили през последните години. Има и такива, където тези темпове са по-бавни е, разбира се, е, прави се връзка с е, промените там, където обема, търговския обмен се е увеличил, е, Коста Рика, Гватемала е, са примери за това, е, чрез промени в, например, в страни от Южноазиатския регион. В сравнение с тях, търговията с Гватемала драматично е спаднала. Ние Разбира се, имаме възможност да използваме е, съответно е, митата, тарифите за е, насърчаване на търговията. Е, Ударението е върху някои е, суровини от Централна Америка, които е, се изнасят към Европейския съюз. За нас това е също важен елемент. Е, в тази връзка трябва да се каже също, че е, е, се, трябва да се обсъждат е, допълнител, с допълнителна сериозност е, и други сфери, и други теми, като например услугите. В това отношение комисаря трябва да си отбележи, че все още има какво да се прави Е, мисля, че е, едно от условията е също и е, при ратифициране на Парижкото споразумение към тези страни. В това отношение трябва имаме да наваксваме. Не бива да пренебрегваме това. И последното, дами и господа, Австрия Белгия, Белгия и е, Гърция в крайна сметка трябва да ратифицират е, това споразумение за асоцииране. Благодаря. Е, сега давам думата на комисаря госпожа Малстром. Благодаря, госпожо председател. В началото позволете ми да пожелая на всички честита нова година. Очаквам с нетърпение тясното ни сътрудничество в оставащите месеци до края на мандата на парламента. Благодаря на комисията Инта на парламента, благодаря на двамата докладчици за докладите, които току-що представиха. Става дума за прилагането на търговския стоп на споразумението за асоцииране с Централна Америка и прилагането на споразумението за търговия между ЕСА и Колумбия и Перо. Тези два доклада представляват един ценен принос с цел оценка на усилията на комисията на място. Комисията всъщност тази година ще започне цялостна оценка на тези две споразумения. Справо подчертавате, че приложението на споразуменията като цяло е добро и има положително въздействие върху двустранната търговия, въпреки неблагоприятния економически световен контекст. В същото време трябва да обърнем внимание на разпоредбите, свързани с търговията и устойчивото развитие в някои страни от Централна Америка. Трябва да обърнем внимание и на някои разпоредби с трудов характер. Има напредък. Например, в Гватемала неодавна беше създаден тристранен трудов съвет. Комисията призовава за корпоративна социална отговорност, за укрепване на вътрешните консултативни групи и за помощ на регионалните служби на МОД. Колумбия и Перу имат напредък по отношение на прилагането на разпоредите за устойчиво развитие. Поддържаме интензивни контакти с Перу. Изпратих писмо миналия юли на министъра на търговията на Перу и там казах, че трябва да се защитят търговските, по-скоро трудовите права на хората, ангажименти, които Перу е поемала в миналото, връзка с търговията се почетава също в това писмо. Перу демонстрира конструктивно отношение и ние сега очакваме положителни резултати. Спрямо подчертавате важността на консултациите с гражданското общество. И тук има напредък. Миналата година Колумбия създаде една специална консултативна група, а Перу пък е поела ангажимент за е, създаване на механизми за консултации с гражданското общество. Ще следим какво се случва в тези области и ще се ангажираме с страните, които са част от споразуменията в светлината на плана за действие, който има 15 точки за търгови и устойчиво развитие. Знаете, той беше представен миналия февруари. Има въпроси, които не се включват в нашите разговори, например въпросите свързани с пола или инвестициите. Всъщност споразуменията бяха сключени през 2010 година и това е основната причина за тези пропуски. Трябва да видим с нашите партньори как ще ги попълним пропуските. И накрая искам да подчертая, че напълно споделяме виждането, че с оглед на предизвикателствата в Централна Америка и района на Андите, е много важно да се борим за това двете споразумения да влязат в сила в пълна степен. Затова напълно подкрепяме призива на парламента онези държави членки, които не са ратифицирали споразумението, да го направят максимално бързо. Очаквам с нетърпение днешния дебат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас, казва председателката. Думата има господин Салфранка Санчес за една минута от името на НП. Благодаря. Благодаря на докладчиката за извършената работа. В Комисията по външни въпроси разгледахме докладите и ги приехме. Смятахме, че за Европейския съюз е много важно да има възможност да се допринася за много по-приобщаваща и справедлива международна търговия, да няма и протекционизъм. Подобни споразумения имат своите предимства. Ние трябва да подобрим и процедурите си по тях. Не може три страни членки да не са ги ратифицирали. от страна на Колумбия резултатите са възхитителни, особено като се има предвид колко е трудно положението там и с Венецуела. А що се отнася до Централна Америка, ние ще посетим Никарагуа, за да видим какво е положението там дали е възможно в предвид ситуацията да се сключи споразумение. Госпожа Роди Ригес Фернандес. Е, бих искал да е, е, поздравя докладчите за този доклад, който доведе до който бе посрещат с всеобщо одобрение. Споразуменията с Колумбия и Перу имат няколко общи черти. Те е, подмагат за е, изграждане на е, съюзи, алианси, насърчават регионалното интеграция, защото това е първото регионално споразумение, което е подписано от Европейския съюз, с, подписано от Перу и Колумбия разбира се, нашите партии се възползваха от е, възможностите, които е предоставя е, от е, това споразумение, е, като е, предимно наблягат на вноса на суровини. В двете споразумения ние сме поели дългосочни ангажименти, диалог на кръглата маса се води за търговия при условия за спазване правата на човека и устойчиво развитие. Много неща е, е, много е, резултати има от подписването на тези споразумения. Наблюдаваме кервани хора, които е, пътуват, е, се е, придвижват към съседни страни, но всъщност се сблъскват с една стена. Ако помислим за положението в Никарагуа и споразумението за мир, трябва да използваме тези търговски инструменти ефективно за насърчаване на положителни тенденции. И аз мисля, че наистина трябва да напистим усилия за пълното изпълнение на тези споразумения, трябва да го правим по-ефективно и и е, интегриращо. Трябва да имаме глава за малките и средни предприятия, за борба с фискални измами, с корупция, е, по е, равнопоставеност на половете, е, както и да има механизъм с, за прилагане на санкции в случай на неспазване. И разбира се, Парижското споразумение също трябва да фигурира. Европейския съюз и Латинска Америка имат общи ценности. Имаме какво да направим за една по-справедлива и една по-интегрираща търговия. Благодаря. Госпожа Надя Хирш има думата. Госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги, е, Наистина, без съмнение, е, това е една от най-големите международни постижения на Европейския съюз е, насърчаването на наши ценности чрез търговия. С Япония подписахме най-модерното търговско съобщение в света. Това с това ние е, засилваме е, е, модела на публични, на, на публични на държавни поръчки с е, Колумбия и Перу е, е, споразумението се намира на важна фаза на изпълненията. Тук ние налагаме важни международни стандарти за правата на човека. Помагаме на малките и средни предприятия в, мал... в тези партньорски страни. Стратегическата стойност на тези споразумения е много голяма за страните в Латинска Америка, които наистина страдат от агресивната политика на Китай, защото търговската политика на Китай не почива на такива стойности. Колумбия и Перу наистина трябва да бъдат подкрепени и процесите за мир в тях трябва също да бъдат насърчени не трябва да забравяме и малките страни. Е, е, е, споразумението за асоцииране не функционира винаги добре в търговската сфера. Европейските продукти и услуги все още нямат достатъчен достъп до пазарите на Централна Америка. Трябва да работим конструктивно заедно за подобряване на това положение в бъдеще. Европа трябва да бъде един водещ континент, един континент континент, който да дава пример. И тези споразумения са важен градивен елемент по пътя към тази цел. Сега от името на социалистите. Благодаря на госпожа Хир. Сега Хаутала от Зелените. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар малко е неудобно да обсъждаме в рамките на един дебат толкова различни държави като Колумбия и Перу, от друга страна държавите от Централна Америка. Бих призовала да се публикуват доклади по-отделно за всяка една конкретна страна партньорка, за да може да ги обсъдим и по-задълбочено. Позволете ми да благодаря на господин Бьоге за балансирания доклад, посветен на Централна Америка. Ставаме свидетели на важни виждания от страна на докладчика за този регион. Например, споменават се специалните зони на производство. Казва се, че търговските преференции не трябва да се използват в тези зони. Искам да изкажа своята тревога относно случващото се в Гватемала. Международната комисия на ООН срещу безнаказаността беше изгонена от страната. Това има сериозно въздействие върху политическия и търговския климат в страната и мисля, че трябва да проявим голяма строгост. Относно Колумбия и Перу, по отношение на Колумбия, време е да активираме както трябва клаузата за човешки права, защото ставаме свидетели на много убийства на активисти в областта на човешките права. Искам да разбера, госпожо комисар, какво смятате във връзка с намаляването на и отслабването на екологичните и социални стандарти в Перу. Какво прави комисията, тъй като има едно много интересно оплакване от страна на перуанските синдикати?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 а вече 6 активиста за права на човека в Колумбия са убити. Лошо започва годината. И как в своята... Защо в баланса на търговски отношения с Перу комисията не отчита този факт? Репресиите и този климат на репресии и смърт не е за пренебрегване. Споразумението трябва да се... не трябва да се прилага прилага, трябва да бъде суспендирано, докато не се прилагат правата на човека по съответния начин. Би трябвало да използваме това споразумение за оказане натиск върху колумбианското власти защото насилието там се шири, не се вреди се на околната седа и това е не само в Колумбия, и в цяла Централна Америка. Е, сега бразилския президент Болсенаро е, и е, новите му новите норми, които той въвежда, застрашават и сигурността на населението и отношението към защита на, на климата също е застрашено в тези, в тези страни. И сега е момента да изпратим съответния сигнал към тези е, държави и ръководители от Европа. Благодаря. Е, е, моля, придържи се към времето. Сега госпожа Жаме. с споразумението за Меркосюр и тези споразумения се получава буквално взривоопасна, взривоопасна смес. Колумбия, знаете много добре, е економика, която не спазва нито санитарни норми, нито екологични норми, нито правилата на човека, нито трудовото законодателство убийства, картели за дрога, а, огромна неравнопоставеност. В Перу безработица, беззаконие, никаква социална защита, практически робство – и вие е, съсипвате здравето на нашите граждани с внос от тези страни. Не пра... Нищо. Е, тези е, преговори допринасят само за многонационалните компании и нищо за хората. Госпожа Андрикена. Уважаеми колеги, Перу е една от държавите с най-бързо растящи економики в региона. Колумбия разполага с третата най-голяма економика в Латинска Америка. Ето защо търговското споразумение, което имаме с тези две държави е от съществено значение. Ние напълно подкрепяме споразумението за мир в Колумбия. В тази връзка е много важно наистина да се приложи търговското споразумение, защото по този начин ще се улесни и мирното споразумение. И двете страни са сериозно засегнати от хуманитарната криза в Венецуела. И двете Двете страни приеха на територията си много мигранти от тази страна. От друга страна, присъединяването на Еквадор към споразумението е нещо положително. Споразумението е отворено и за други страни в региона. Искам да благодаря на колегата Фисас за този обстоен доклад. В него се говори за области, където трябва да има допълнителен напредък. Освен това, има цял списък от области, които трябва да се включат допълнително в споразумението. Глава, посветена, например, на борбата с корупцията, прането на пари, неплащането на донно, данъци. Тези възможности трябва наистина да бъдат реализирани. Следващия оратор госпожа Грас Вайндер Хайнц. Госпожа комисар, е, скъпи колеги, изпълнение на главата за устойчивост е, в споразумението с Колумбия, за съжаление, не е, функционира задоволително. Непрекъсто се нарушават права на човека, упражнява се насилие. Вече в началото, от началото годината 6 правозащитници са убити. Това означава, че трябва да следи много зорко е, главата, е, отнасяща се до устойчивостта. Е, трябва да имаме пътна карта за спазване на, на правата на човека, но това не, не, не, все още не е факт. Ето защо е много важно днес да говорим за изпълнение на това споразумение и да наричаме, да посочваме съществуващите проблеми. Е, не се изпал, не, не би трябвало да прилагаме е, е търговските е, е, споразумения, е, ако не се спазват е, е, заложените условия в договора. Сега продължаваме с е, госпожа Санчес Калдентей. Благодаря. занимаваме с търговски преференции, а положението в Централна Америка е ужасяващо и в Хондурас, и в Никарагуа, Никарагуа и Гватемала. Цари безнаказаност, никаква съдебна система многонационалните предприятия се възползват от корупцията и безнаказаността, и там единствено функционира търговията. А, това, което ние се оправим, опитваме да правим, реално е неолиберален модел. Ние трябва да поставим хората в центъра, да искаме спазване на граждански права, на екологични норми и те да бъдат задължителни да не си затваряме очите пред е, ужасното положение с спазването на човешките права там. Господин Колумбие, тези търговски споразумения между Европейския съюз и трети страни будят е, доста съмнение и е, отрицателни чувства. Оценката в цифри за търговските потоци всъщност е в наш ущърп. Няма и никакво спазване на изискванията за оказване на географски происход. Има огромни разминавания в критериите. Централна Америка е интегрирана в американските пазари – е, там се използва и Монсанто, и хормони в говеждото месо, е, които после могат е, да бъдат прехвърлени. Върши се и спекула, и търговия на тъмно. Тук се застрашава нашата независимост и сигурност на хранителната верига. Благодаря, госпожа Мато Габри. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Тези споразумения е, укрепват процесите на интеграция в Централна Америка, като създават е, една система за търговия, която е по-пълна, е, по-устойчива и е, интегрираща. Това, което каза господин Фисас е, е много важно. Важно е да се е, наблегне на е, някои конкретни регионални продукти, като например е, банани. Е, трябват ни някои гаранционни клаузи, за да защитим е, тези е, селскостопански продукти, както и други в региона. До сега обаче нямаме е, в съответната система и тези прагове е, е, не са преско... Е, тези е, прагове, които бяха поставили за Никарагуа и Гватемала, е, се е, превишават. И това ни тревожи, тъй като е, това е тревожно е, относно бананските, е, плантациите от банани и пазара на банан. Господин Атондо, благодаря. Госпожо председател, Латинска Америка е важен партньор на Европейския съюз. Целта на настоящите споразумения е да улеснят нашите отношения. Искам да благодаря на докладчиците, тъй като те демонстрираха голяма интелигентност и посочиха с пръст най-важните аспекти. Искам да говоря за Колумбия. Знаете за мирното споразумение. Там Европейския съюз трябва да окаже натиск върху страната, за да може наистина тя да реши проблема с голямото насилие срещу активистите в областта на човешките права. Това по никакъв начин не отговаря на економическото и политическо споразумение, което имаме с страната. Що се отнася до Централна Америка, бяха споменати Никарагуа, Хондурас и Гватемала. Това са много бедни държави с много вътрешни проблеми и трябва да им помогнем, вместо да ги наказваме. Тези страни имат нужда от това споразуменията да бъдат един инструмент, по силата на който те да станат наистина демократични държави. Благодаря господин Ярослав Валуенса за една минута. Европейския съюз а, а, има а, много потенциал да а, използва търговията. А, за разширяване на диалога и политика на социално интегриране. Както е, виждаме, е, търговския обмен се е увеличил с тези страни в последното десетилетие. Ние имаме търговски измени с 26 от 33, страни от Латинска Америка и Карибския район, включително търговия, с свободна търговия с Колумбия и Перу те е, водят до, е, те предвиждат либерализация е, и създаване на зона за свободна търговия. Стратегическата ценност на тези споразумения е огромна, освен чисто търговски аспект, че като дава, тъй като създава база за едни либерални отношения за спазване на социалните права, правата на местното население, на фермерите. Тази, е, това насърчава търговията, привлича инвестиции в тези страни и в крайна сметка полага на мес, помага на местния бизнес да е, засилва своите позиции на регионалния пазар и да се конкурира в международен е, план. Това дава възможност на, на, за допълнителен растеж и е, е, благоденствие на е, тези страни. Благодаря, е, господин е, Ванден Каталар. Благодаря. Аз съм член на комисията Агри и като белги... Е, белгийски граждани искам да се изкажа. Ние сме съгласни да има свободна търговия. Готови сме да развиваме търговия с Централна Америка, което прави комисията. Но да очакваме същите амбиции от нашите партньори и да се изненадваме, че Колумбия не спазва определени правила, например за дълбоко замразени продукти, това е нелепо. Трябва да постигнем а, споразумение за неизчистените въпроси. вносът от тези страни може да се отразява отрицателно и върху нашите работници и е, индустрия. Трябва да помагаме на всички народи, и големи, и малки, е, но когато има е, неравнопоставеност в отношението, примерно към замеделски производители, ние трябва да ги защитим. Благодаря. Сега продължаваме с процедурата по спонтанни изказвания. Нямаме много време, обаче шестима са поискали думата. Ще е получите, но моля, не продължавайте повече от времето. Много са важни връзките, които Европейския съюз има с Латинска Америка. Ние сме естествени съюзници и е необходимо да се борим за укрепването на всички връзки, които имаме. Особено когато ставаме свидетели на международен протекционизъм. Подобни споразумения са особено ценни. Когато говорим за страните от Централна Америка, споразуменията помагат за модернизацията им, за развитието им, за диверсификацията на експорта. В Европа пък е, населението не нараства и вътрешното потребление не нараства. Нека да не забравяме какви са и мерките, които предприемаме във връзка с така наречената фискална консолидация. Ето защо подобни споразумения помагат и на нас. Те създават работни места. Искам да благодаря на госпожа Малмстръм за усилията. Мисля, че имаме една историческа възможност и тя не трябва да бъде изпускана. Благодаря за една минута. Следващия оратор благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласен да имаме търговско споразумение, търговски споразумения, които съдържат клаузи за устойчиво развитие, борба с корупция и така нататък. Е, подкрепям това безрезервно. Е, наистина е, Латинска Америка е стратегически партньор. Аз съм от Канарските острови, автономна област и според мен въздействието на такива деликатни сектори е много важно. Мисля, че такива клаузи, гаранционни клаузи са много важни. Понякога обаче те имат отрицателно влияние върху някои чувствителни продукти, които са основни за такива региони. Европейския съюз трябва да изпълни своите ангажименти в това отношение. Господин Мария си има думата. Благодаря, господин председател. Тук обсъждаме търговски споразумения между Европейския съюз и страни от Латинска Америка и споразумения за асоцииране с страните от Централна Америка. Но а, тези страни трябва да изпълняват определени условия и изисквания, свързани с околната среда, с спазването на човешките права, с спазването на стандартите на международното трудово законодателство. В противен случай се получава сериозен дампинг. Това са важни въпроси. Европейския съюз трябва да настоява да се закрилата и на местното население, да не се заграбват земите му да не правят международните компании точно това, което им харесва, да се поставят въпросите за равнопоставеност на половете. Много позиции е, сме приели, но е, от тези търговски споразумения има и отрицателни последици за Европейския съюз. Трябва да си даваме сметка за това. Госпожа Миранда за една минута има думата от ГОЕ. Благодаря, госпожо председател. Говорим за доклад конкретен за две държави. Аз мисля, че е по-добре да имаме обаче конкретни разговори за всяка една от страните, вместо да слагаме под една шапка всички страни от региона. Тази част на света е изключително критична и тя е от съществено значение за нас. Европейската комисия казва, че ще направи мониторинг на търговските споразумения. Мислим обаче, че оценката трябва да се прави по време на самото прилагане на споразуменията, а не когато тяхната давност изтече. Говорим за споразумения, сключени през е, близкото минало, в тези страни има гражданска опозиция, която по някакъв начин се пренебрегва. Пренебрегва се и Панама. По някакъв начин тя е загърбена в доклада за страните от Централна Америка. В тази страна има много данъчни обежища. Нека да не забравяме за така наречените панамски документи. Необходима е борба с корупцията, с прането на пари, с неплащането на данъци. Какво да кажем за Хондурск, хондураските банани и колумбийското кафе. Да, обичаме да ги консумираме, но какво да кажем за борбата с прането на пари? Благодаря. Следващия оратор, госпожа Уорд. Благодаря. Не можем да правим дебат за търговско споразумение без да обсъдиме толкова притеснителното положение в Терагова. Там се извършват нападения срещу независимите е, гласове и критиките на гражданското е, общество. Насилие срещу гражданските организации, няма свобода на пресата. Е, политическото влияние на Европейския съюз трябва да настоява за спазване на задълженията за изпълнение на човешките права. Търговската политика се твърди, че е най-добрия начин за спазване на човешки права, но ние не виждаме резултати. Трябва да спрем да издигаме в приоритет интересите на инвеститорите. Трябва да създадем задължителни правила за компаниите да, да спазват те човешки права. И тук в парламента ние гласувахме за това през октомври, затова нека си изпълняваме обещанията. Благодаря ви. Благодаря на всички. Камерата на общините в Обединеното кралство е отхвърлила споразумението за Брекзит. Утре е предвиден дебат и ще има също гласуване на вод на недоверие на правителството в Камерата на общините. Благодаря на тези, които участваха в а, този дебат. Сега давам думата отново на комисаря Малстрем. Благодаря, господин председател. Днес а, ние не обсъждаме споразумението Меркосур, но с удоволствие ще се върна отново да обсъдим това споразумение, когато то е на лице. Това, което обсъждаме, са тези две споразумения. И от парламента зависи как ще се организират дебатите с регионалните споразумения. Трудно да се обсъжда всяка отделна страна по-отделно, но комисията започна подготовка за пълна оценка и на двете споразумения, така че ние ще разгледаме всяка отделна държава, свързана с тях. Тези споразумения по отношение на търговията постигнаха много, но остава да се свърши допълнителна работа. Правилно се насочва вниманието към изпълнението, ефекта върху малките и средни предприятия. Ние обръщаме особено внимание на малките и средни предприятия в страните, които обсъждаме чрез предоставянето на конкретна информация на вебсайта, чрез база данни, с последни данни за тарифите, статистически данни, различни изисквания. Така че ние се опитваме да свържем нашите компании с латиноамерикански такива. Тези споразумения са добри в известен смисъл но малко са поостарели. Това е вярно. Те бяха сключени през 2010 година, близо преди 10 години. Сега искаме да се сложат в тях допълнителни елементи и ние ще обсъдим с партньорите ни по какъв начин това може да стане на по-късен етап. Има обезпокое... безпокойства, свързани с спазването на правата на човека, особено в Никарагуа. Ние сме поставили този въпрос освен тези споразумения, имаме други инструменти, чрез които можем да обърнем внимание на тези въпроси. Обсъждаме въпроса за Никарагуа следващата седмица на Министерската среща. Мисля, че ще има изявление в този смисъл тогава. Ние засилваме диалога по правата на човека Поставяме тези въпроси най-редовно и се ангажираме с тези страни. Но не трябва да отричаме, че е постигнат напредък, е, особено с е, Перу по въпроси, които бяха споменати от госпожа Хаутала, която вече не е в залата, свързани с е, трудовите правоотношения. Така че има